Скъпи колеги, моля да заемете местата си. Откривам заседанието. Ако няма възражения, дневният ред се приема. Бих искал да ви информирам, че решенията на координаторите от 26 февруари могат да се намерят във вашите папки за заседанието. Ако няма възражения, те също се смятат за приети. Също така трябва да ви уведомя, че след ваше настояване беше изпратена покана на господин Марио Сентено, председател на Еврогрупата, за размяна на мнение с членове на нашата комисия относно бюджета на еврозоната в контекста на преговорите по бъдещата многогодишна финансова рамка и собствените ресурси. Вие всички знаете, че многогодишната финансова рамка е неотделима от новите източници също така трябва да ви напомня, че комисията Конт е поканила членове на нашата комисия за представене на специалния доклад на Сметната палата, Европейската сметна палата, озаглавен FC Истински успех. Това представене е предвидено за 11 март понеделник в Страсбург, 19.45 часа в залата Лоу N13. Също така трябва да сте получили протокола от заседанието от 7 февруари. Отново, ако няма възражения, се приема. Сега трябва да дадем думата на нашия колега, господин Манка, който ще представи проекто доклада за бюджетната прогноза относно приходите и разходите за финансовата 2020 година. Заповядайте, господин докладчик. Благодаря, господин председател. Става дума за бюджета на Европейския парламент и на другите институции. Тук включително и на комисията, той зависи от договора за напускане на Европейския съюз от страна на Обединеното кралство. Имаме политическа декларация от 25 ноември 2018 година. Съгласно тази декларация, Обединеното кралство трябва да прави вноски в бюджета до 2020 година. Ако не се стигне до Брексит, тогава всички средства ще трябва да бъдат коригирани в рамките на бюджетната процедура. Искам да посоча нещо, което направихме през изминалите две години. Близко сме до изборите за Европейски парламент в Брюксел – имаме концепция за парламентариума. Много хора предлагат той да се разшири и да включва различни изложбени зали за различни държави членки, така наречените Europe Experience центрове. Става дума за предложение за мобилно устройство – и причината е, че е, много хора не могат да дойдат в Брюксел, поради което са ни необходими такива мобилни устройства, които директно да достигат до гражданите, да речем в малките градове, в училищата. По този начин можем да доближим Европа до гражданите и по този начин бихме могли да поясним на европейските граждани по-добре как работи Европейския парламент, как функционира Европейския съюз като цяло и смятам, че това ще се отрази положително върху изборите за Европейски парламент. По тази причина предлагам предвид следващите избори за Европейски парламент да създадем такива центрове в различни държави членки. Сега ще се спра на отделните глави. Политика по отношение на сградния фонд. Тук ние искаме да имаме прозрачна процедура за вземане на решения относно сградния фонд. Също така са ни необходими решения, които са непосредствени близки във времето. Сградата ПХС в края на годината ще има решение за тази сграда, какъв сценарий ще трябва да следваме. Но, каквато и опция да изберем в края на годината, във всички случаи ще бъде важно услугите да напуснат тази сграда и да бъдат преместени в друга сграда, заради което са необходими средства. Миналата седмица петимата генерални директори бяха тук и госпожа Инхус поясни, каква е ситуацията с разходите. В доклада на генералния секретар се съдържат цифрови данни и аз смятам, че сега е наша задача да се запознаем много основно с тези статистически данни, за да можем да търсим възможно най-добрите решения във връзка с оптимизирането на разходите. На следващата среща с докладчиците в Сянка – ние ще говорим за възможни економии. Сега бих искал да говоря за сектори, където виждам възможност за реализиране на економии. Първо, е, политика по отношение на сградния фонд. В най-общ смисъл това включва и съоръженията в сградите, не само самите сгради. За нас е традиция да имаме излишъци, когато става дума за сградите. И тук е, наистина се държа потенциал за економия на няколко милиона евро. След това е, мебелировката госпожа Инкус миналата седмица също потвърди, че в тази сфера можем да реализираме економии при определени обстоятелства. Това аз ще го внеса като предложение. Други възможности за реализиране на економии има при така наречените contractual drivers, където, както казах, можем да реализираме економии. Също така и при пътните разходи на членовете на парламента можем да реализираме економии при е, услугите за contractual drivers. Е, става дума за шофьорите по договор. И е, това всъщност може да се разшири, имам предвид подхода за економии, и да обхване техническите съоръжения. След това парламентарните асистенти за всеки мандат ние предвиждаме определени финанси, определен финансов резерв, който никога не се изчерпва, този път е, също. Важно е институциите да си сътрудничат, за да можем да реализираме всеки път економии. Генералните директори докладваха за това, че са реализирали економии точно в тези сектори, но в срещата на бюрото господин Вилан потвърди, че Бюрото също може да открие такива резерви, поради което искам да отправя молба към генералния секретар да проучи и други възможности, за да намери финансови резерви по отношение на сътрудничеството между институциите. След това възлагането на писмени преводи на външни фирми, организация на конференции, е, представителни разходи, енергия. Тук също бихме могли да реализираме економии. След това различните седалища Брюксел, Страсбург, Люксембург, при пътуването ние бихме могли да намалим разходите за път, да речем чрез видеоконференции, така че някои пътувания да бъдат избегнати. Що се отнася до сферата сигурност, през 2020 година ще постъпят последните вноски по много големи инвестиции. Тези инвестиционни проекти започнаха още през 2016 година и естествено ние ще трябва да продължим. Имаме проекта IPEX за модерни и интегрирани технологии на сигурност в Европейския парламент в тази сфера – ние трябва първо да получим много добри сведения, за да знаем точно какви разходи са реализирани от 2016 година насам по отношение на сигурността на сградите. Искам да помоля администрацията да получим едно обобщение, едно обобщено представяне на всички разходи за сигурност. Друга информация, която ни е необходима, тя се отнася до програмите за услуги, за членове на парламента, компютърни приложения, машинно учене, също така и е, други услуги, които се предлагат на членовете на парламента. Тук искам също да получа информация за разходите в тази връзка. Много колеги знаят, че има парламентарни асистенти, които са работили по време на два мандата. Т.е. те са работили почти 10 години. Липсват им обаче само няколко дни, за да имат 10 години стаж тук и може да се получи така, че те няма да имат право на пенсия. Трябва да разгледаме и тези случаи по някакъв начин. Има асистенти, които ще продължат да работят след изборите, обаче някои не. Някои ще напуснат парламента и няма да са работили 10 години, което вече ще създаде проблеми по отношение на пенсионните права. На 10 декември 2018 година имаше заседание на бюрото на тема стажанти и аз искам да помоля за едно резюме, за едно обобщено представяне по тази тема тези правила трябва да влязат в сила на 2 юли 2019 година, така че стъжантите да могат да получават достатъчно възнаграждение, когато работят за член на парламента, така че да могат да покриват разходите си за живот. Освен това, други сфери, където няма ефективно разходване на средства, например устни е, обяснения на вота. Устните преводачи превеждат в тези случаи изказвания, които имат една единствена цел – а именно е, членът на парламента да представи мнението си пред своя избирателен район. Тук моля за подробен анализ на това устно обяснение на вота, колко струва то и ще помоля други членове на парламента или по-скоро ще им препоръчам, когато обясняват вота си, да ползват други средства, да речем е, писмено, а не устно обяснение на вод. След това, още една сфера – доброволен пенсионен фонд – през периода 2024 година този фонд вероятно няма да съдържа средства, поради което моля европейските аудитори да извършат одит на този фонд, да упражняват контрол върху него и естествено моля за техния доклад. Още нещо сътрудничество между институциите. Това сътрудничество трябва да протича гладко и безпроблемно. Тук има известни пропуски по отношение на сигурността, услугите предоставени от е, шофьори, писмени устен превод. Например, господин Вилан посочи, че може да има обща служба за сигурност за всички институции. Ще трябва малко по-подробно да се запознаем с тази идея, защото тук също се съдържа потенциал за економии. Моля, генералния секретар да направи оценка на сътрудничеството между институциите и да потърси възможни синергийни ефекти. Когато през предишния мандат бях докладчик, ние и реализирахме економии от 11 милиона евро за устния превод. Институциите тогава изцяло изчерпаха капацитета си и е, не потърсиха потенциали за економии в е, сродни в други институции, ние обаче помолихме да се реализират такива економии в рамките на общ пакет, който да включва всички институции. Още нещо. Вчера заседава комисията за борба с сексуалното насилие. Ние реализирахме напредък в тази сфера, обаче има доста сложни случаи все още. Например, е, едно лице е било подложено на психологичен натиск в продължение на години, което може да разруши, разбира се, психиката на един човек. Подобни случаи трябва да бъдат наблюдавани още от самото начало и да се вземат мерки. По тази причина миналата година ние определихме 6 човека – за тази цел обаче след изборите ще има нови членове на парламента, нови асистенти, нови стажанти и е важно, ако подобни явления се случат отново, да има възможност тези лица, т.е. пострадалите, да се обърнат към компетентния орган и е, да се обърнат също към медиатор, за да може проблемът да не се отлага и да се вземат незабавни мерки. За тази цел обаче трябва да бъдат предвидени съответните финансови средства. Тези проблеми трябва още от настоящия момент да започнат да се решават по професионален начин. Още нещо, което споменавам в доклада, вече го споменах – Необходими са повече видеоконференции, за да се спестят пътувания и по този начин, разбира се, е, мога да кажа, че това е в полза на околната среда, предвид факта, че парламента има три седалища. Много колеги си спомнят, че искахме да упростим цялата бюджетна процедура. Тук разполагам с е, документи, които ние сме изготвили – за процеса на упростяване на процедурата, ще ги приложа към моя доклад. Когато изтече този мандат, ще внеса искане да се създаде нова работна група и тази работна група трябва да продължи да работи в посока откриване на нови възможности за економии при е, службите за устен превод, при нашите заседания и така нататък работата ще може да продължи едва след лятото и за това аз искам този модус операнти, тези документи за вътрешната бюджетна процедура да ги приложат. Те са, така да се каже, предвидени за следващото поколение, което ще дойде след изборите, за да могат те да продължат да работят в тази посока. Ние можем да спестим много писмени преводи, можем да избегнем и много заседания. Господин председател, това е накратко всичко. Радвам се, очаквам с радост бъдещия дебат и съм твърдо убеден, че ние можем да представим добър бюджет за Европейския парламент – въпреки че средствата няма да бъдат в такъв оплат, както преди. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Благодаря за вашето толкова окоръжаващо послание. Вие идентифицирахте редица възможности за економии и аз не се съмнявам, че Европейския парламент ще направи всичко възможно да утвърди своя авторитет, давайки добър пример за добро управление на бюджета. И сега искам да дам думата на докладчиците в сянка. Господин Рюбик, аз мисля той дали е дал е, своето изказване на господин Фернандес. Не. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-сърдечно на докладчика. Наистина този доклад е много подробен и смятам, че най-важните теми са засегнати в него. Това е нещо като квадратурата на кръга. Аз изцяло споделям неговото мнение, че можем да реализираме економии най-вече като се концентрираме върху най-важните неща в Европейския парламент. Аз обаче имам впечатление, че някои заседания могат да не се проведат е, и е, бих казал е, дори няма смисъл да бъдат провеждани в пълен състав. Ако ние своевременно като депутати кажем дали ще присъстваме или не, могат да се спестят разходи от писмен превод, например. Например, има заседания, за които се изготвя документация, която не е необходима за този ден. Освен това, ако има повече дисциплина сред членовете на парламента, ще можем да постигнем по-добри резултати. Например, при разпечатването на текстове прави много разпечатки, които в крайна сметка отиват в кощето за хартия. И мисля, че ако ние заложим повече на текстове в електронен формат, бихме реализирали значително повече економии. Но за останалата част бих казал, че в Европейския парламент не можем да бъдем начало на стремежа към економии. Е, миналата година, например, сме имали хиляди посетители, е, необходимо е тяхното посещение, така че е, един е, член на парламента трябва да има достатъчно персонал за тази цел. Една от е, най-важните теми в тази връзка, според мен, е киберсигурността. Сигурността в интернет би било катастрофално, ако ние не отговаряме на изискванията на времето и станем жертва на кибератака. Това няма да бъде добър знак за Европейския съюз, поради което, според мен, и възможностите за економии все пак са ограничени, но както и да е, е, въпреки всичко, ние трябва да дадем положителен пример тук. Благодаря. Благодаря. Госпожа е, Ятен Маки моли господин Депре да е, прочете нейното послание. Uh, благодаря, господин председател. Използвам възможността и да предам извиненията на колегата, тъй като има и други задължения. Благодаря на господин Манка за много задълбочената работа и то за кратък срок. Има множество точки, по които госпожа Ятемаки е съгласна. Аз няма да изброявам всички тях, но тя е подчертала няколко основни идеи по този проекто доклад. Първо по намаленията. Господин Манка казва, че трябва да се намалят разходите чрез предложения към главния секретар. Нашата група смята, че всички тези спестявания трябва да получат количествено изражение. Например, общия бюджет за 2020 година не бива да бъде увеличен с по-голям дял, отколкото ако сравняваме 2019 с 2018 година. Защото трябва да проследим растежа, като направим тези сравнения за трите последни години. В противен случай ще трябва да се каже точно колко се спестява. С други думи, нека да се опитаме да бъдем по-прецизни в сумите, които желаем да спестим. Господин Манка също така отправи убедителен призив но бих казал, че инициативата да имаме такъв европейски център не се приема добре в нашата група. От една страна, тези центрове за опит са типични за федералната структура, но не знам дали Бундестага има нещо подобно. Аз просто обяснявам позицията на колегата, иначе не съм запознат. Това ми се струва малко странно, а именно един парламент, който представлява всички граждани на Европейския съюз, да има нужда от такива филиали, и да се каже. Комисията, съвета, парламента могат да имат своите идеи и да ги обсъдим, но не виждам смисъл Европейския парламент да има свои филиали в държавите членки, така че тази идея не се приема много ентусиазирано. В доклада на главния секретар се предвиждат и нови дипломатически позиции в Джакарта и на други места, като се предвижда ръководителя в Вашингтон след това да оглави мисията в Джакарта. Но аз не знам как се стигна до тази идея, как беше взето това решение, след какъв дебат. Тук имаме възражения, защото ние и без друго имаме представителства във всички държави и членки. СВД е също си върши своята работа и ние като парламент те първа ще разкриваме и нови бюра, къде ли не. Това ми се струва изключително странно. И то в момент, в който ние си задаваме въпроса доколко някои от нашите решения са били наистина необходими. И то да се откриват бюра с по 3-4 работни места, трудно ми е да го възприема, въпреки че съм убеден федералист. Имаме и някои предложения за економии. Ние ще ги обсъдим с господин Манка, когато обсъждаме списъка за гласуване. В контекста на този доклад наистина трябва да се каже, че е необходимо да помислим и за финансирането на сградите, за преоборудването това е момент, в който трябва наистина да се внесе яснота как ще се финансират сградите, тъй като ние имаме едни свръхнадценявания. Нещо, което когато се стигне и до строеж на нови сгради е наистина недопустимо. Така че тук трябва по-голяма яснота. Това е основното, но разбира се, ние ще говорим и с докладчика да видим дали ще стигнем до съгласие. Има две точки, по които обаче го поздравяваме. Наистина има нещо, което чисто по бюрократични причини води до неподновяване на договорите за асистентите и се случва тези хора да се окажат в ситуация, при която не им стига един месец да изпълнят тези 10 години. Кажете ми, в коя организация има такива практики? Това ми се струва дори някакво нарушение от правна гледна точка. То е абсолютно скандално и трябва наистина да бъдем много категорични. Втората точка, е, за която благодаря на господин Манка. Това е фонда за пенсиите. Наистина знаем, че при този пенсионен фонд е имало голяма щедрост в миналото, но този фонд така или иначе е създаден по решение на Европейския парламент. И Европейският парламент е заявил пред всички свои членове, вие ще можете да разчитате на този фонд, в който ще постъпва вашата месечна вноска и вноска от Европейския парламент. Това беше регламента и всичко отговаряше на регламента. Освен това, в статута на члена на Европейския парламент беше предвидено изрично, че натрупаните права в пенсионния фонд се запазват непроменени и без ограничение. Става дума за инициатива на бюрото, за решение на бюрото с вноски на депутатите ежегодно в бюджета. Мисля, че това е ангажимент, който е поет и трябва да се зачете. Това е основното, господин председател. Със сигурност ние сме готови да разговаряме с господин Манка и да търсим решения на очертаните проблеми. Благодаря ви, господин Депре. Давам думата на господин Омържи от името на Гое. Той не е тук, така ли? Господин Таран, може би от името на зелените тогава. Благодаря ви, господин председател. Аз бих е, говорил с удоволствие и от името на Гое. но в случая представлявам Хелга Трюпел, нашия докладчик в Сянка. Тя ме помоли да кажа следното. Най-важното на първо място да благодаря на господин Манка. Със сигурност много колеги ще се присъединят към благодарностите. Има някои допълнителни елементи по измененията. бихме искали по-смел подход към споделянето на допълнителните услуги от двете комисии. Също така изискване да се подаде повече информация по отношение на разкриването на нови бюра в Джакарта и на други места – да се мисли също така за съобщаването на предварителните споразумения, както в случая с директивата за авторското право и разбира се проблемите с прозрачността. Разбираемо е, ние сме съгласни с докладчика, има какво да се спести и подобри. Това показва и предстоящото предложение. И накрая, лично от мое име, искам да кажа следното. Господин Дюпре е прав в мнението си за представителства на европейските институции в различните региони. Това е голям проблем. Тук, може би, трябва да подходим по-скъпернически. На второ място. Не знам дали се осмелявам да го кажа, но не съм съгласен с господин Допре за частния пенсионен фонд, защото вие казахте, той беше учреден от парламента и това е така. Парламентът гласува за него. Но от друга страна, Всички ние знаем, че самото предложение, по което гласува парламента, не беше до край почтенно, защото допускаше опасността от частен пенсионен фонд, а не парламентарен пенсионен фонд. Каза го и при първото обсъждане преди няколко месеца. Според мен членовете, които са внасили в този фонд, трябва да получат възстановената сума, която са внесли. Всичко останало се дължи на риска, който поемате, когато използвате частни пенсионни фондове в Люксембург. Каквото и да става, е ясно, че един ден ще разчитаме на пенсиите си. Благодаря ви. Кой друг иска думата? Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря на господин Манка за направените предложения. Със сигурност те отговарят не само на вижданията на групата, но отговарят и на много от нашите идеи през целия мандат. Мисля, че ще бъде лесно да стигнем до съгласие между политическите групи. Аз съм съгласна, че трябва да бъдем по-конкретни, както каза и господин Дюпре, а именно да се знае какви цифри искаме да заложим в този бюджет. На къде искаме да тръгнем и това трябва да е част от преговорите между групите. Със сигурност, както сме правили и преди, ние ще искаме увеличението на бюджета да бъде близко до нивата на инфлация. В крайна сметка цифрите не са толкова различни. Не смятаме обаче, че трябва да има по-голямо увеличение от оправданото. По тъй наречения комасаж, това е тема, която до някъде беше обсъждана и по време на нашия мандат, мисля, че е хубав принцип, когато има натрупани неизползвани средства, те да се влагат в сгради. Нищо лошо, но това, което не ми харесва е, че по някои бюджетни редове преднамерено се залагат твърде големи суми, за да може накрая да останат пари и по този начин да се скрият парите, които плащаме за сградите. Това не ми се струва много правилно. По отношение на някои други предложения. Нещо друго, което неведнъж сме искали в нашата комисия и в пленарна зала – Наистина, пенсиите на асистентите. Не е нормално един човек да е работил два мандата и заради някакъв чисто административен проблем или за това, че 2014 година имаше изместване с един месец напред, тези хора да остават без права. В крайна сметка, доколкото разбирам и броят на тези хора не е кой знае колко голям. Същото въжи и за възстановяване на сумите на нашите асистенти, които пътуват на мисии. Ние искаме да има сравнимост с това, което се възстановява на служителите, защото разходите са си едни и същи. След това, мисля, че сега наистина е най-добрия момент, за да можем, когато започнем новия мандат и когато дойдат новите депутати, да знаят какви ще са разходите и да могат да оправдават и разходите за своите кабинети, да разполагат с всички информационни източници. Това трябва да се въведе, за да може всичко да започне от начало при равни условия. Има и друго предложение, което на мен ми се струва интересно, а именно необходимите средства за борба с турмоза. Трябва да помагаме на тези, които са подали сигнал, които са били подложени на турмоз, Господин Манка знае много добре, че по-настоящем ние нямаме нито достатъчно служители, нито достатъчно обучени служители, за да поемат този проблем. И накрая обясненията на вота. Господин Манка иска да ги промени. Аз мисля, че те просто трябва да отпаднат. Аз съм още по-радикална. В крайна сметка, мисля, че ние депутатите разполагаме с достатъчно средства на наше разположение, за да обясним защо сме гласували по един или друг начин. Парламентът ни дава най-различни аудиовизуални средства за това, а мисля, че все пак това е съществено спестяване, защото става дума за час, час и половина, имаме свързаните а, разходи с устните преводи и в крайна сметка целта не оправдава цялата тази инвестиция. Благодаря. Думата има господин Фернандес. Благодаря. Мога да подчертая това, което каза колегата Жерар Депре. Ao колега Менка, todo o Но първо искам да изкажа благодарност на колегата Манка за цялата работа, извършена от него. Искам да го окоръжа да не се огъва пред популизма през тази година на избори. Ще има изменения от обичайните заподозрени. Те ще се опитат в една предизборна кампания да избият печалба. Ще става дума за разходи, които са незаконни или не могат да бъдат обосновани. Ние ще трябва да приемем един доста строг бюджет, но от друга страна да осигурим необходимото финансиране. Ние имаме служби с много голямо качество и предлагаме такива услуги. Ако тук извършим економии, това би се отразило много зле на качеството. Става дума за изключително високо правоздавателно качество и не можем да бъдем добри законодатели, ако има много строги економии. По принцип, ние сме съгласни с предложението на докладчика. Ясно е, че има възможности за економии и е, трябва да ги реализираме. Например, можем да съкратим средства в рамките на актуализацията, която се предлага. Тук обаче трябва да се знае, че парламентът при категория Става дума за многогодишната финансова рамка, процентно погледнато дори реализира економии в сравнение с други институции. Ние трябва винаги да посочваме, че авторитетът на институциите и тяхната тежест в европейския бюджет, що се отнася до начина им на работа и тяхната администрация – отговаря приблизително на 7% от годишния бюджет. Понякога се получава така, че ние не много често споменаваме тези 7%, говорим за останалите 93%. Конкурентоспособността на Европейския съюз е много важна за създаване на работни места, за малките и средни предприятия, също така социалното, териториално и економическо сближаване на регионите но е важно парламентът навсякъде да дава добър пример. Това се отнася най-вече за прозрачността. Сега няма да говоря за абсолютна прозрачност. Но въпреки това, ние винаги сме изправени пред необходимостта да бъдем бдителни, когато става дума за актуализации. Не само да даваме добър пример, ние трябва да се стремим там, където е възможно да съкръщаваме ненужни разходи и да се опитваме да постигаме синергийни ефекти. Така че не с по-малко да постигаме същия резултат, а да запазим изключително високото качество на нашата законодателна дейност. Това трябва да бъде нашата цел. Благодаря, Жозе Мануел. Думата има господин Хауърд. Благодаря, господин председател. Нямах намерение да се изказвам, но сега се чувствам принуден да взема думата. В продължение на дълги години в Обединеното кралство аз бях настроен критично към разходите, предоставени на членовете на британския парламент, така че те да могат да си вършат работата, представлявайки своите граждани. Аз мисля, че в този парламент виждаме някои от тези елементи. Има едно основно ниво на финансиране, с което депутатите да могат да си вършат работата. Мисля също така, че запазването на това финансиране е много важно. Също така трябва да си дадем сметка, че различните държави членки имат различни култури, различни изисквания и различни по големина избирателни райони, така че а, имаме възможност да създадем една рамка, която да е обща за всички, но това, което ме тревожи в тази дискусия е идеята да ограничаваме средствата а, за възможността депутатите да представят своята позиция пред своите избиратели. Възможност, която обикно редовите депутати имат, нямам предвид председателите на комисиите и другите по-висши депутати. Аз мисля, че тази възможност трябва да се запази. Второ, Нека парламента да не е запазена територия на владеещите езици. Това е разход, който е необходим, за да могат хората да общуват народните си езици, ако желаят. И по този начин страните в гражданите в страните да могат да разбират какво прави Съюза. Аз мисля, че английският език като лингва франка е нашия подарък на света, но не смятам, че това трябва да е универсално, но той, но той не, смя... не трябва да се налага на всички. И ако ако искаме да ограничим, ако ограничим езиковото многообразие, ще се натъкнем на много проблеми. Благодаря. Никой не иска да вземе думата. Обръщам ви внимание, уважаеми колеги, Нашият, депутат, нашият докладчик е член на бюрото. Искам да му благодаря, защото тази година и слушахме съобщение за проекта и заедно с това проекта за бюджета пред бюрото. Това е новост и смятам, че тази новост трябва да се превърне в традиция. Фактът, че сте член на бюрото, господин Манка, ви дава възможност да дадете отговор на някои въпроси – Искам да ви призная и Европа няма за, относно това, че Европа няма правомощия в областта на външна политика и заедно с това има служба за външна дейност. Онези ние трябва да можем да даваме отговор на а, въпроса защо тези средства са оправдани. Въпросът е има ли оправдание? И сега, след всичко това, господин Манка, имате думата да отговорите на въпросите на колегите. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за направените коментари. Аз си записах всички техни коментари и съм твърдо убеден, че повечето задачи можем да ги изпълним заедно. Искам лично да благодаря на вас, господин председател. В миналото вие упражнихте голям натиск, за да може доклада на бюрото веднага да постъпи в комисията по бюджети. Аз нямаше смисъл да правя каквото и да било в тази връзка, защото генералният секретар беше подготвил тази процедура също и под натиска на председателя. Така че още веднъж ви благодаря. Сега искам да взема повод от думите на колегата Хорват. Много от присъстващите тук споменаха, че е, депутатите трябва да имат възможност да говорят на собствения си език. При устните обяснения на вота могат да се постигнат известни економии. Там депутатите могат да говорят на собствения си език е, за пред е, техните избиратели, но е, смятам, че всичко това не е необходимо да се превежда на 24 езика, тъй като струва много членът на парламента може да обясни своя вод на своя език за своята държава, но не е необходимо това да се превежда. Аз съм съгласен с всички, които казаха, че можем изцяло да премахнем тази възможност, но трябва да действаме постепенно. Като една първа стъпка, ние бихме могли да изместим обясненията на вота съвсем накрая на пленарната сесия, тогава мисля, че много от е, членовете на парламента ще се откажат да обясняват вота си. След това можем да помислим за следващи стъпки. Още нещо. Има писмени запитвания към комисията които се регистрират и много членове на парламента искат е, да отправят такива питания или искания към комисията. Е, обаче всяко едно такова запитване преди години струваше 700 евро, сега може би повече. Е, преди две години аз говорих в комисията за това бяха съгласни колегите с мен, че е, тези е, запитвания към комисията не трябва да се отразяват в е, статистиката. Ако не се отразяват, тогава членовете на парламента ще отправят запитвания само по въпроси, които наистина ги вълнуват и те няма да бъдат средство за събиране на плюс точки, на червени точки. Това обаче не можахме да го наложим като виждане по време на пленарната сесия. Друга реформа от 2015 е, година ние намалихме броя на въпросите към комисията с 9000, с е, което реализирахме економия от около 6 милиона евро. Според мен това е успех, защото много от въпросите към комисията са излишни. Много колеги засегнаха в изказванията си пенсионния фонд. Аз съм съгласен с господин Депре. Вчера разговаряхме с Греем Уотсън, който вече е пенсионер – сега обаче пенсионната възраст беше увеличена на 65 години. Господин Греан Уотсъм остава почти без пенсия и това той е научил две седмици преди да е, претендира правата си за пенсия. Такива неща не могат да се променят много бързо. Ако искаме да увеличим пенсионната възраст, това трябва да бъде съобщено пет години преди това, а не две седмици преди началото на реформата. Този депутат, например, ще загуби една голяма част от своята пенсия, което не е хуманно. Не бива да допускаме подобно поведение. Сега още нещо. Откакто работя, се опитвам да прилагам подход – съгласно който ние да бъдем уведомявани за възможни економии във възможно най-ранен момент. Например, ако трябва да платим по-рано за сградите, можем да спестим около 1 милион лихви. Така че трябва възможно най-рано да планираме економиите, за да можем да извършваме плащания в по-ранен момент. Ако плащаме вноски за сгради от по-ранен момент, бихме реализирали економии. Става дума все пак за планиране на средства и можем да реализираме значителни економии от лихви. Много колеги посочиха, че желаят да им бъдат представени конкретни цифрови данни. Аз съм съгласен с господин Фернандес. Наистина необходими са конкретни цифрови данни. Аз редовно извършвам подобни проучвания. Когато знам, че всяка година подадено перо остава излишък, аз мисля, че това трябва да се заявява възможно най-ран момент, за да можем да реализираме економии. Трябва обаче да бъда сигурен, че не бих предизвикал проблеми конкретно за европейските граждани. На 14 март аз ще представя конкретни цифри. Вече разполагам с такива, в моите документи са отразени, но искам да бъда наистина сигурен, че става дума за реалистични цифрови данни. Става дума за 8-значна цифра на економии. Това не е популизъм, обаче тези данни ще ги представя по-късно, както казах. Тук беше спомената и федерализацията. Представителства не се изграждат във всички страни по света. По това можем да говорим по-подробно на 18 март при втория кръг от разисквания. Искам още веднъж да изкажа благодарност на всички за направените предложения. Очаквам с нетърпение следващите срещи с докладчиците в Сянка. Пожелавам си да изработим добър бюджет, който да бъде стабилен и същевременно от него да може да се финансира всичко, което трябва да се финансира. Ние не искаме ненужно да спираме изпълнението на проекти. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Имаме ви доверие във вас и сме сигурни, че бюджета ще бъде възможно най-добрия. Той е, ще се характеризира с е, прецизност и с разумност. Ние сме бюджетна комисия и задачата ни е да регулираме разходите, за да не ни подозират в е, недобро използване на обществените средства ние няма да повишаваме данъците, но колегите от държавите членки ще гласуват данъците и ще, ще се осигурят средствата за захранване на бюджета. Следователно, ние трябва да даваме отчетно за начина по който използваме бюджетните средства. Приключваме с тази точка от дневния ред, като благодаря на докладчика и докладчиците в сянка. Графикът. 13 март 13 часа на обяд е крайния срок за внасяне на изменения към доклада на господин Манка. 18 март втора размяна на мнение – за да обсъдим внесените изменения. 25 март ще се приеме проекта на господин Манка а, с а, измененията и след това през а, края на месеца ще гласуваме окончателния текст. Alors on m'a dit que compte tenu de la що ми казаха, че с оглед на кратките срокове, 13 март е всъщност утре. Измененията ще бъдат на английски. Което противоречи на това, което ни беше напомнено напълно обосновано от господин Хауърд. Сега ще изслушаме авторите на едно проучване, е, поръчано е, тематичния е, отдел. Темата е степента, до която се спазва принципа на равенство на половете в рамките на европейския бюджет. Сегашното проучване е актуализация на проучване от 2015 година и е реализирано от авторски колектив Бломай Рисанс под ръководство на доктор Фирац Чендис. Това проучване е част от плана за действие за равенство на половете, интегрирана на половете, приета от Комисията по бюджета миналата година. Госпожа Гайдя Забава и госпожа Сулин са двете докладчици за нашата комисия. Ще дам думата на доктор Фират Чендис, който да представи накратко заключенията на проучването и когато казвам накратко, имам предвид 10 минути. Благодаря за мен е удоволствие. Аз съм Фира Чендис и съм водещи автор и съм от университета в Ливърпул. През 2015 година на два пъти представих предимното проучване. Надявам се, че ще установим напредък в областта на бюджета ориентира към равенството на половете в Европейския съюз. Най-напред, за разлика от заблудите, бюджет ориентиран към равенството на половете не предвижда специални суми отпускани за а, определени половете. А, става дума за а, това, че потребностите на мъжете и жените са различни и бюджет ориентиран към равенство на половете дава принос към различни ценности, като отчетност и демокрация. И за това международните организации, в това число ООН, отдавна застъпва тезата за необходимостта от този подход. Пекинската платформа за действие на ООН препоръчва правителствата да прилагат системни усилия да а, анализират доколко жените извличат полза от обществените разходите. Аз не смятам, че има конкретна подробност, потребност от законодателни промени които да задължават институциите да следват подхода на бюджет, ориентиран към равенство на половите. През 2015 година ние проучихме ролята на равенството на половете в европейския бюджет. Основната ни констация беше, че ангажимента на Европейския съюз към равенството на половете, интегрирането на равенството на половете – не се спазваха последователно и системно при изпълнението на политиката и разходите в бюджетните редове и ние отправихме конкретна препоръка в тази насока. В това проучване анализирахме потенциалното подобрение в тази област след 2015 година както и е, във връзка с, с многодишната финансова рамка. Използвахме е, като метод интервюта с 6 генерални директори от Европейската комисия. Има резолюция на Европейския парламент на тази тема. Не е нужно да повтарям равенството на половете е, е пренебрегната в е, многодишната финансова рамка и това е жалко, защото все още сме далеч от постигането на равенство на половете. Що се отнася до приети регламенти във връзка с програмите за разходи в МФР, не виждаме последователен подход – така че равенството на половете да бъде хоризонтален принцип. Споменахме това и в предишните доклади. По-конкретно, програмата за борба срещу насилието, основано на половете, е обединено с различни политически цели, т.е. ще трябва да се конкурира с други политически цели за привличане на финансиране, така че установихме незначителен напредък в сравнение с 2015 година и равенството на половете все е още не е принцип заложен в целия бюджет. По време на интервютата установихме, че генералните дирекции на комисията нямат последователно разбиране за това как да изглежда бюджет ориентиран към равенството на половете и как да се работи за тази цел. Има обаче и положителни елементи. Е, Проведени са три проучвания за събиране на данни. Не можем да говорим за това дали интегрирането на равенството на половете е възможно и има достатъчно натрупани данни и умения. Също така, резолюцията на Европейския парламент от 2017 година и плана за действие на Комисията за бюджет от 2018 година са източник на надежда, защото не само Комисията по равноправието на жените е тази, която настоява и различни комисии обединяват усилията си, за да обосноват потребността от бюджет ориентиран към равенството на половете. И така, ключовите ни препоръки, те са подобни на препоръките от 2015 година. Ангажираността на Европейския съюз към равенство на половете трябва да бъде заложен в общите економически политики, в това число в економически валутния съюз, европейския семестър на макрониво и също така многодишната финансова рамка и годишните бюджети на микрониво т.е. разходите на индивидуалните държави членки. Препоръчваме това, защото а, защото ако равенството на половете не бъде включено в макрополитиката, е много трудно годишните бюджети да коригират това, което е пропуснато на макрониво. Равенството на половете трябва да стане част от всички функции на европейския бюджет като политическа цел е, и всички политики, получаващи финансиране от Европейския съюз, трябва да бъдат предмет на интегриране на равенство на полове. Всички дейности, които получават финансиране от Европейския бюджет, трябва да има и индикатори за равенството на половете и те да се следят при подбор на проекти, наблюдението и оценката. Тези принципи трябва да се спазват при разработването, изпълнението, наблюдението и оценката на бюджета. Това предполага последователни и съвместни действия от Комисията, съвета и парламента. И парламента трябва в това число в пленарна зала да обосновава необходимостта от а, разработване на бюджети, ориентирани към равенството на половете. А, по време на заседанията а, участва Европейската комисия. Европейската комисия и това е възможност парламента да търси, е, да иска от комисията да представи отчета. Знам, че бюджет е огромен документ и документите, които трябва да се анализират, са многобройни. Процедурата понякога ограничава дискусията, но е много важно въпросите да се повдигнат това число и на и в хода на пленарните заседания. Това беше моята презентация. Благодаря ви за внимание. Merci, madame, pour euh, cette, euh, cette communication. Благодаря за е, това изложение. Напредъкът е реален, но скромен. Сега ще дадем думата на госпожа Ейдер Гардия Забао. Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря за цялата изложена информация. Всъщност хубаво е, че това представене го чуваме в навечерието на 8 март, един ден, в който жените имат своите искания, излизат на улицата – в последно време този ден става все по-важен, все повече жени и също така мъже излизат на улицата по целия свят и в моята страна, с която се гордея. Предполагам, че това ще се случи и утре. Като гледаме резултатите от проучването и тук мога да цитирам директно нашата експертка, много малко, е, ако изобщо нещо е направено. Следователно, ето имаме още повече причини утре да излезем на улицата, защото е много тъжно да установим, че от 2015 година до сега почти нищо не е направено, въпреки че имаме политика за равенство, за включване на принципа на равенството. Е, разбира се, понякога това стига и до измененията на климата и какво ли не, но се направиха важни стъпки ам, с политиката, например, срещу борбата в измененията на климата. Там имахме решенията от Парижката конференция, докато при равенството на пола не виждам да са направени същите стъпки ние не напредваме достатъчно. Напротив, струва ми се, че понякога се стига до абсолютен блокаж. Ето защо е необходимо да се каже черно на бяло какви са всички проблеми, с които се сблъскваме. Да се каже, че много често институциите се оказват неспособни да осъществят напредък. Това е истината, това виждаме и в доклада. Женски институт е направил множество такива изследвания. И те показват, че всъщност не е толкова сложно, не е толкова трудно, има достатъчно информация, с която да се работи. Резултатите са възможни. но трябва да ви кажа, че винаги, когато съм защитавала бюджетни политики, фокусирани върху равенството на пола, обикновено ми се казва, много е трудно, имаме си и други проблеми, изобщо какви ли не доводи. Като чили равенството на половете е нещо, което е красиво и ненужно. Ако всичко останало е направено, защо да не си го позволим и него – Разбира се, ние можем да поискаме и още идеи за това ние в Европейския парламент какви инструменти да използваме, какво да направим, така че в бъдещия мандат а, да се работи сериозно, да дадем тласък на интегрирането на равенството между половете. Вярно е обаче, че нещо постигнахме В МФР това не стана приоритет, но нашия парламент го заложи като приоритет. Та това искам да попитам, кои са конкретните инструменти на наше разположение. Освен това е ясно. Теорията, ни помага, ние разполагаме с нея, можем да я използваме, но това не е достатъчно. Трябва да правим и конкретни предложения. Така че ми се иска да чуя по-конкретните предложения към нас, като Европейския парламент. Изследването очертава всичко, което се е случило и не се е случило в Европейската комисия, но мисля, че искаме и предложения. Благодаря. Благодаря. Госпожа Тома. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да ви поздравя и благодаря. Много е полезно това, че получихме тези, тази информация. Както знаете, парламентът е гласувал няколко позиции за бъдещата многодишна финансова рамка и там ние настояваме проверка на бюджета, за да се установи дали е заложено равенство на половете в политиките – и както каза госпожа Гвардия Забал, ние имаме нужда от инструменти за контрол, но инструменти за изпълнение. И може би тук настъпват различия. В това, което гласувахме в фина... многодишната финансова рамка, е казано, че в средносрочния преглед ще се направи анализ доколко бюджетите, ориентирани към равенството на половете, са включени и с оглед на резултатите от анализа могат да се внесат промени в бъдещите програми и разпределението на средствата. Вярно е, че в момента всичко е на по-теоретично ниво. Е, имам предвид целите и този средносрочен или междинен преглед би бил много полезен инструмент, но ние трябва да подготвим методите, инструмента с които ще ги реализираме. Не е парламента този, който трябва да разработи инструментите. Европейската комисия трябва да го направи. Комисията е тази, която трябва да предложи подобни инструменти за оценка, но също така и, и а, промените които ще бъдат внесени в програмите, защото не само преразглеждането на многодишната финансова рамка може да послужи за въвеждане на промени. Ако искаме утре да постигнем ефективност и да не останем само на ниво декларации и думи, имаме нужда от инструменти за изпълнение, за проверка, но също така и за бърза оценка, защото не може всеки път да правим стратегическа оценка, теоретична оценка. Е, всъщност тази проверка трябва да бъде текуща – Имаме нужда от инструменти за промени в ориентацията на политиките. При всички случаи, благодаря ви. Това е тема, която ще заема все по-централно място, е, защото това са исканията на гражданите. Е, има ли други желащи да се изкажат? Нека да спомням споделя своята озадаченост. Аз естествено изпитвам огромно уважение към Ейдер и насърчих нейната инициатива как да разработим бюджет, ориентиран към равенството на половете. Когато един път кажем, че тази цел не намира достатъчно място в бюджета. Бих искал, госпожо, да ни дадете конкретни препоръки. Ако вие правихте бюджета, какво бихте направили, за да се спази баланса на половете? Е, ние гласуваме бюджета всяка година всички ние е, много държим на равенството на половете, но конкретно, когато казвате, че няма достатъчно мерки, за е, изпълнение на практика този принцип, бихте ли ни дали няколко конкретни предложения, които да намерят място в бюджета? Имате думата, госпожо. Okay, thank you very much for the... Благодаря за въпросите. Всички те са свързани с един и същ въпрос. Искате да кажете, искате аз да кажа нещо по-конкретно, да говоря за инструменти, за това какво биха могли да направят парламента, институциите, за да стане това реалността. Много важен въпрос, за който съм ви благодарна. Най-напред искам да ви кажа, че когато говорим за бюджет ориентиран към равенство на половете, това звучи много сложно, но всъщност не е сложно. Това означава чисто и просто, че всички ние, мъжете и жените, участваме в изграждането на обществото и политиките имат различно въздействие върху мъжете и жените. Ние сме свидетели на това в ежедневния си живот преминаваме през различни пречки, различ, имаме, изпитваме различни проблеми с оглед на, сво, на това какви са нашите качества, образованието, с оглед на достъпа ни до платформите за взимане на решение. Тези мога да ви дам много подобни примери. Всичко започва с а, осведомяване, осъзнаване и залагането му в ежедневната ни дейност. Аз винаги следя дебатите по европейския бюджет и познавам много, много от вас от тези бюджети. Предишните дебати се съсредоточиха върху миграцията и сигурността, и економическия и валутния съюз и аз очаквах някой да повдигне въпроса за половете във връзка с тези проблеми, но не чух подобно нещо. Но това са много важни въпроси. Например, има много данни, които говорят за това, че економическата политика и строгите економии влияят много повече е, върху жените, отколкото върху мъжете. Когато държавата отегли своята помощ, жените са тези, които трябва да говорят, да се грижат е, за децата, за възрастните, болните. Т.е. жените е, работят двойна смяна и, в, и на работното място и от дома. Така че ние трябва да сме наясно с тези проблеми. Ако искате нещо по-конкретно и имаме много добър инструментариум, който да ръководи институциите за това как да прилагат бюджет ориентиран към половете в ежедневната дейност. Това е едно много общо предложение, но то може да стане много по-конкретно и да го заложим в бюджета. Например, различните парламентарни комисии могат да разработят различни индикатори за половете да, това не е, не е нещо, което не се среща другаде. Например, в Австрия баланса на половете е заложен в, като конституционно изискване. В някои страни, когато се изготвя бюджета, органът, който представя бюджета, трябва да представи оценка на равенството. Как бюджета ще повлияе върху различни части на обществото, не само мъжете и жените. Разби... Освен това, Европейската комисия би могла да разработи показатели за това, как различните политики, които тя представя, ще повлияе върху жените в образованието, в контекста на миграцията и също така в доклада има и конкретни предложения за а, програмата, която е загубила своето индивидуално финансиране и сега а, трябва да се конкурира с, с други програми. Това е проблем за прозрачността. И когато се смесват програми, ориентирани към равенството на половете с други програми, губещи са жените. Много са нещата, които могат да се направят. Някои са по-малко, са по- от по-засилно технически характер, други в по-малка степен, но целта е да се предвидят начини за а, реализиране на тези принципи в ежедневната дейност. Благодаря, господин Золтек иска да се изкаже. Благодаря. Е, току-що чух, че 8 март е ден, на който ще има протести. Не знам как е във вашите страни, но в Польша обичаят е ние да, на този ден да проявим обичта и уважението си към жените. Ние е, изразяваме своето уважение към тях. Това не е ден, в който се протестира. Много не ме бива по феминистските движения, е, но да принуждаваш всички жени да изпълняват функцията на мъже и мъжете да се опитват да бъдат жени едва ли е полезно за който и да било пол. Бих искал жените да са жени, мъжете да са мъже. Жените, жените са доволни, жените искат да са жени, а мъжете да са мъже. Не карайте хората да си разменят функциите, ако искат да си сменят пола, ама не дейте да принуждавате жените, които са доволни от това, че са жени, да се опитват да бъдат мъже. Уважаеми колега, няма да продължаваме този дебат. Господин Золтек изрази упреде своето лично мнение. Госпожа Гардия Забал. Благодаря. Не знам откъде да започна. Ясно е, че господин Золтейк не е работил много с женски сдружения – в никакъв случай жените не искат да изместят мъжете от мъжката работа или обратно, защото по принцип няма работи, които да са женски или мъжки и това трябва да разберем на първо място. Ние искаме да защитим равенството на възможностите за мъжете и жените, така че всеки да е свободен, да знае какво иска да прави, какво иска да работи и колко време иска да посвети на работата си, семейството си и развлеченията. Това е ето защо в моята страна на 8 март се излиза на улицата и за щастие има все повече мъже и жени, които го правят. Всъщност трябва да ви кажа, че последния път се случи толкова масово участие, каквото отдавна не сме виждали в Испания и по други поводи. Нещо много положително. Сравнимо само с излизането на хората по улиците след атентатите 2004 година. Но както и да е, Бих предложила на господин Солтек да работи повече с женските организации, за да се запознае с техните искания, защото това не бива да е битка на жените срещу мъжете или на мъжете срещу жените. Ние просто искаме всички да имаме равни права и възможности. Благодаря. като допълнителна длъжност изпълнявам длъжността на председател на женската организация в моя регион от 14 години. Искам да посоча следната тема пред колегата от Полша. Ако той не е компетентен по темите за жените, колко е компетентен по темите за мъжете. Мъжете, например, умират по-рано, младите мъже също и това се дължеше преди на много голям брой на злополуки. Така че този е, е порив е, мъжете да се самоунищожават, е, като че ли е, може да го наведе на размисъл откъде идва всичко това. Аз смятам и се отнасям към всичко това съвсем сериозно, защото ние жените в крайна сметка не можем да бъдем сами. Мерси, мадам Тома. Благодаря, госпожа Тома. Накратко, накратко, ако обичате. Oui, non, là, je suis, là, là, c'est, là, c'est le désastre. J'ai fait tomber tout. Наистина ужас. Аз се изпуснах всички документи на земята но ще бъда съвсем кратка, господин председател, както ме помолихте. Е, става дума за е, законност, е, не става дума за нещо друго. Аз е, съм е, феминист, не знам вие доколко смятате, че имам някакви мъжки атрибути, аз не мисля. Но аз искам да ви кажа, господине, че утре ще бъда във Варшава, за да демонстрирам с полското феминистко движение и аз мисля, че там няма да ви намеря. Жалко, е, сега, що се отнася до отношенията мъже-жени, това е въпрос на отношения за цялото човечество, не само частен въпрос. Добре, имахме едно разискване. Ние се обединихме около идеята, че още може да се направят много неща. Но, госпожо, вие дадохте е, е, съвсем конкретни препоръки. Аз няма да крия пред вас, че е, така някои неща не ми достигат. Какво означава бюджет, който да отговаря на изискванията за е, равенство между мъжете и жените. Аз нямам е, впечатление, че в работата, която извършваме, допускаме пропуски по отношение на това изискване. И е, аз е, мисля, че разбира се, можем да отбележим още напредък. След няколко дни ще предложим гласуване в пленарна зала за кандидати за важни постове, главния економист на Европейската централна банка е, представя различни резолюции на банката, също така е, председателят на Европейския банков орган и аз е, мога да разбера, че може би само мъже ще бъдат предложени за тези постове. Възможно е да припомним на съвета за необходимостта да ни представи кратък списък по отношение на равенството между мъжете и жените и да си създадем една по-глобална визия, защото този процес е доста детайлен и да не се допуска по-голям брой мъже, по-голям брой мъже, отколкото жени при такива важни постове. Сега, госпожо, ако можете да предложите конкретни мерки за един бюджет, който да отговаря в по-голяма степен на равенството мъжете и жените, това какво означава подготвителна работа и гласуване на парламент. Сега давам думата на вашия председател, който сте посочили за докладване на неотложните мерки, които трябва да бъдат взети във връзка с Брексика. И аз мога да посоча тук, че комисар Йотингер представи предложение на комисията по време на срещата на 7 февруари и става дума за въпроси, които са повдигнати от съвета и от членовете на бюджетната комисия. Искам да посоча, че се радва много, че моето е, становище съответства на проекта за регламент, защото в интерес на всички е да се е, спре бруталното спиране на изпълнението на програмите на Съюза. И това е в интерес на Обединеното кралство, а и на бенефициерите, които са се установили там. Искам да отбележа, че бих желал е, Обединеното кралство да спази договора си за напускане и ние ще бъдем информирани за няко, в, няко, в рамките на няколко дни за това. Но докато се конкретизират нещата, ние ще трябва да очакваме всичко. Що се отнася до графика, гласуването в комисията ще се състои в момента, в който парламента получи е, официално съобщение от е, съвета. До сега това е, не се е случило. Сега, процедурата в момента на напускане ще спре. Ако обаче британския парламент иска да се удължи малко периода, предвиден по член 50, т.е. едно кратко удължение или по-дълго, по-дълъг период тогава вече това уведомение ще дойде през юни и в следващия мандат ние ще трябва вече да решаваме по този въпрос. Аз искам да дам думата на координаторите на политическите групи, всяка, всеки от тях за две минути и също така на другите членове на нашата комисия, които желаят да вземат отношение по темата. Господин Фернандес, желаете ли да изложите вашето становище? Виждам, че е резервиран. Госпожа Гардия Савал да поеме щафетата. Вижте, сега ние, тъй като не знаем какво ще се случи и не знаем какво ще бъде предложението на съвета, вашия докладчик, разбира се, е изпълнен с добри намерения за да подкрепи една мярка, която ще бъде най добра по отношение на интереса на Европейския съюз. Аз не мога да кажа нещо друго. Вашата подкрепа е нещо, което наистина много дълбоко трогва мен като докладчик. Е, също и по отношение на еврозоната. Ще приключа, като ви информирам, че е, срокът за внасяне на изменение 11 март, 16 часа и онези, които желаят парламентът да не а, излиза със становище, а, няма нужда да внасят изменения. Достатъчно е да гласуват срещу проекта за резолюция. Сега приключваме разискването по тази точка. И започваме разискване по следващата точка пилотни проекти и подготвителни действия в бюджета за 2019 и 2020 година. Ще дам думата на Даниел Едиоти, е, докладчик за бюджета 2019 и след това Моника Холмар, тя е наш докладчик за бюджета 2020 година. Господин Виоти. Благодаря, господин председател. По време на бюджетната процедура за 2019 година бяха внесени 349 изменения за пилотни проекти и подготвителни действия. Това говорят за това, че те имат огромно значение за депутатите. Пилотните проекти и подготвителните действия да, да дават възможност да се приложат нови политики, които в последствие да се разраснат до програми, които да отговарят на европейските приоритети и предизвикателства. Имаме 75 пилотни проекти и подготвителни действия. Това е резултат от компромиса е, и е резултат от е, предварителна оценка, направена от Европейската комисия. За 2019 година са предвидени 14 милиона за пилотните проекти и подготвителните действия. Това е максимума по финансовия регламент. Що се отнася до подготвителните действия, предвидени са 74,9 милиона за подготвителни действия през представени от парламента. Към тях трябва да се добавят 5 милиона за изследвания в областта на отбраната. В, в междинния доклад за пилотния, пилотни проекти и подвитвани действия за бюджета 2019 година Комисията ни информира, че два пилотни проекти, подготвителни действия, ще бъдат обхванати от съществуващи, съществуващи бюджетни редове. За други две Европейската комисия обсъжда възможностите за реализация. Първо Space Traffic Management и второ ограничаване и, и подкрепа за потребителските организации в Европа. Благодаря. Благодаря. Благодаря за това изказване за плотните проекти и подготвителните дейности. Госпожа Холмайер. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ние изготвихме работен документ е, във връзка с е, подготвителните дейности за процедурата 2020 година. Има два срока за представяне на PPPA предложения за предварителна оценка. Първия срок е 8 април, 12 часа на обяд и е, вторият срок 11 е юни в 17 часа. Защо два срока? Защото от юли новите колеги ще трябва, ако разбира се, биха искали да направят нови предложения. Така че дори и нищо да не се случи, все пак е възможно, е необходимо да се предвиди подобна възможност. Членовете на настоящия парламент могат да участват само в първия кръг, а новоизбраните членове на парламента ще участват във втория кръг. Не би било добре старите членове на парламента, които ще бъдат преизбрани, да бъдат включени във втория кръг, защото може би е, те биха получили една по-лоша оценка. Така че да не се предлага един и същи проект два пъти с различни имена. Смятам, че има смисъл да направи всеки едно е, смислено предложение, защото преди е, Парламент голямото количество проекти ние няма да можем да спасим нещата. Така че има смисъл всички, които в момента са в парламента, да запълнят датата 8 април и до тогава да си помислят дали искат пилотен проект или да предложат подготвителни действия. Сега правилата за внасяне на изменения по бюджета могат е, да се внасят такива изменения директно в комисията по бюджети. Други членове на парламента също могат да внасят такива предложения. Ако един от е, авторите е пълноправен член или заместник, така че е, ние като членове на комисията трябва да знаем какво ще се случи в бъдеще. От доклада на Даниели и доклада на Зигфрид е, ние разполагаме с достатъчно опит, че понякога се внасят изменения, които нямат връзка с нашата комисия по бюджети, поради което е трудно да бъдат обработвани. И за това аз бих казала, че специализираните комисии да не поставят горна граница за предложенията за изменение. Едно предложение за изменение може да бъде внасено за предварителна оценка еднократно, ако е възможно на английски език е, или пък е, като вариант немски или френски език. Това ще даде възможност на комисията да адекватно да реагира адекватно и своевременно, защото иначе поради необходимостта от писмен превод не могат да се спазват сроковете. Това не означава ограничаване на езиковия режим. Е, за съжаление, това са рестрикции, които зависят от времето за изготвяне на писмените преводи, така че в крайна сметка е, това си остава препоръка от наша страна. Предложенията ще бъдат представени е, на е, стандартни формуляри. Много ви моля да използвате такива и ще бъде спазвана формата, която през последните години беше е, предложена от комисията с класификация или Б, освен ако всички не стигнем заедно до обещението, че комисията е, не е взела предвид някои от приоритетите на парламента, тогава естествено ние заедно ще трябва да приемем друго предложение. Освен това, е, е, ние се концентрираме върху теми като способност, иновации, образование, външна и вътрешна сигурност. Това ще бъдат основни акценти, заедно с помощта за развитие и политика за съседство. Тоест, това са е, акценти, аналогични на акцентите в нашите насоки всички предложения, които ще бъдат представени за предварителна оценка през април и е, юни, през август и септември ще е, бъдат е, включени в проекта за бюджет като изменение изменения. Много ви моля, не забравяйте това, за да не се появят проблеми. В този смисъл, господин председател, аз се опитах още веднъж да представя правилата за тази година в комисията и още веднъж да ви припомня някои неща. Очаквам с интерес вашите въпроси. Е, Тоест, посланието към членовете на комисията по бюджета е ясно проектите трябва да бъдат внесени до 8 април и сесията през април е запазена за онези, които за пръв път ще бъдат депутати в новия парламент и така докладчиците в е, сянка. Кои са докладчиците в сянка, които искат да се изкажат? Не виждам. Кои колеги искат да вземат думата? Няма. Очевидно посланието на докладчиците Виот и Холмайер е било пределно ясно. Може би господин Юрел би представил гледната точка на комисията. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Първо много благодаря на господин Виоти и госпожа Холмайер за представенето, с което ние сме съвсем съгласни. Съдържанието на междиния доклад на комисията, представен накратко от господин Виоти, показва, че въведените процедури работят много добре – преобладаващото мнозинство от пилотни проекти и подготвителни действия, избрани и гласувани в бюджета, се изпълняват съобразно предвиденото. Това до голяма степен се дължи на подготвителната работа, оценката на комисията и след това работата на докладчика, който много внимателно разглежда оценката. Като цяло резултатът е отлично изпълнение. На второ място тази година има една особеност при втория кръг оценки, поискани от комисията по време на летния период. Уверявам ви, ще направим всичко по силите си, за да се справим колкото се може по-добре добре и по-бързо. Разбирате, че през лятото има някои трудности, не всички колеги са на работното си място, но можете да разчитате на пълното съдействие на комисията, за да ви представи тази оценка възможно най-скоро. И разбира се, колкото по-бързо получим новите предложения, толкова повече време ще имаме за работа. В заключение ще кажа, че нямам никакво съмнение, че ще работим много добре с госпожа Холмайер, така както работихме с господин Виоти миналата година. Много ви благодаря. Благодаря ви, господин Орел. С това приключихме разглежданията на точките до времето за гласуване, което започва в 12.00 часа. Така че ще направим кратка пауза до началото на гласуването, за да може и колегите пред залата да се присъединят. Временно прекратявам заседанието. Chers collègues, la séance est reprise. Скъпи колеги, подновяваме заседанието. Ще подложим на гласуване компромиса и измененията по проекто доклада Насоки за бюджета, изготвен от нашия докладчик Моника Холмайер. Насоки за бюджета за 2020 година. Първо ще направим проверовачно гласуване. Надявам се, че си носите картите. Моля, гласувайте. Готови ли сте? Някои от вас не са гласували. Край на гласуването.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 против, въздържали се, приема се. Изменение 27, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част, отхвърля се, извинете, втора част за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно втората част на изменение 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 18 гласа против, 14 за. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 71, първа част. Поправя се председателят, първа част вече е покрита, втора част за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Изменение 73, втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 79 в първа част за против въздържали се да проверим електронно. Първа част на 79-то изменение. Край на гласуването. Виждаме, че гласовете са наравно, следователно се отхвърля. Втора част отпада. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 87 за, против, въздържали се, не е много ясно да гласуваме електронно 87 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се 17 гласа против на 15 за, 88 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 91 за, против, въздържали се, приема се. 17 компромис за, против, въздържали се, приема се. 99-то изменение първа част за против въздържали се да проверим електронно първа част на изменение 99 край на гласуването Приема се 17 гласа за, 16 против. Втора част за, против, въздържали се да проверим електронно втора част на 99-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 17 гласа за, 16 против. Изменение 101 за, против,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 въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се 2 за, против, въздържали се. Да проверим изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 17 за, 16 против. Изменение 3 за, против,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 против, въздържали се, приема се. И целият текст по именно, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Одобрено 24 гласа за, 7 против, 2 въздържали се. Поздравления на докладчика. Ще дам думата на докладчика Даниеле Виоти за бюджет 2019 година. Други искания за трансфер по раздел 3. Заповядайте. Благодаря, благодаря господин председател. Имаме три искания 2019 година ангажименти 80 милиона и 60 милиона за плащания. Също така за продоволствена сигурност в Йемен, където една четвърт от населението живеят в условия на глад. Ситуацията се очертава да се влуши и затова предлагам, ви призовавам да гласувате за. Също така 15 милиона ангажименти от резерва за а, извънредни плащания и също така подпомагане на населението в Венеция, номер 4, 30 милиона за спешни плащания за ИПА Турция с оглед а, на глада е, който засяга бежанците в е, Судан и Етиопия. Благодаря, господин докладчик. Подлагам на гласуване чрез електронно гласуване. Господин Орел, има ли какво да допълните? Не, господин председател, мисля, че докладчикът беше пределно ясен. Благодарим за неговата препоръка да се подкрепят тези три предложения. Мисля, че чрез тях наистина ще има много необходима подкрепа в допълнение на вече предвиденото с оглед на кризата. Благодаря. Преминаваме към електронно гласуване по 02. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Одобрено с 22 гласа и един въздържава се. По 03, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването одобрено с 23 гласа за, един въздържал се. По 04, моля гласувайте. Край на гласуването. Одобрява се. 24 гласа за, един въздържал се. Имаме също така и измененията по служителите на комисията. Комисията ще се позове на 53 член в а, а, финансовия регламент а, за промяна на определени длъжности от категория асистент в категория SC3. Според комисията целта е да се реализират реформи. Искането удовлетворява исканията на член 54 от финансовия регламент, според който постовете на ниво 13, 14 и 15 трябва да възлизат на 10% от щатното разписание. Можем да... би трябвало да поискаме комисията да помисли това да стане в коригиращото писмо, както беше процедирано как се процедира при предишната процедура. Благодаря. Един въпрос. Защо изменението е толкова важно няколко седмици преди гласуването на бюджета? Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за този въпрос, който разбира много добре опираме до графика. Всъщност ние разбрахме за тази промяна едва след като се гласува бюджета. Ето защо е необходимо да изберем процедурата съгласно член 53 в финансовия регламент. Отбелязвам си казаното от докладчика, наистина в бъдеще ще трябва да се използва по-удачно коригиращо писмо. И тъй, скъпи колеги, това е за последен път. Ето виждате ли исторически моменти тъй. Ако няма възражение, ако никой не иска да вземе думата, приемаме, че това изменение също е одобрено. По следващите две точки няма какво да се добави. С това приключихме гласуването и сега преминаваме към заседание при закрити врата ще помоля тези, които нямат основание да останат в залата при закрити врата, да я напуснат, като им благодаря за присъствието и им желая